Friends, I want to ask you to take... Приятели, моля, заемете местата си, тъй като много от колегите ни днес вечерта трябва да отпътуват от Брюксел с влак или самолет. Затова трябва да работим колкото се може по-ефикасно. Ще се опитаме. Предстои ни дълго гласуване. Непосредствено след гласуването ще проведем изключително кратко и ефикасно заседание на координаторите. Координаторите ще трябва да останат след гласуването. А сега нека започнем, за да могат останалите да могат да си тръгнат колкото се може по-бързо. Пристъпваме към гласуване проект на въпрос искане за устен отговор към комисията от името на нашата комисия. Въпрос за корпоративната социална отговорност. Ще гласуваме по компромисния текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Въпрос 4 компромисният текст с устно изменение от госпожа Харкин. Тя предлага да се добави думата voluntary. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 26 гласа за. Въпрос 5. Компромисен текст. Давам думата на госпожа Хунгериус. Благодаря, съжалявам, че прекъсвам гласуването. Доколкото разбираме, има известни проблеми с проекто Въпрос 5 за корпоративната социална отговорност, що се отнася до информирането и консултирането на работниците при преструктуриране. Може би помните, че Законодателният доклад по собствена инициатива бе прият с голямо мнозинство в пленарната зала през януари 2013 година. Текстът на проекто въпрос 5 не е изцяло в съзвучие с текста на този доклад. Затова предлагам устно изменение към проекто въпрос 5, а именно ще предложи ли комисията законодателен акт? Не законодателна рамка, законодателен акт за информирането и консултирането на работниците при преструктуриране. Така ще приведем текста на въпроса в съответствие с предложението ни по собствена инициатива. Добре, гласуваме по компромисния текст 5 с изменението за, против, въздържали се, електронна проверка. Моля, гласувайте. Един глас в повече от НП. Сега вече няма проблем. Край на гласуването. Приема се с един глас разлика. Гласуваме по проекта за въпрос искане за остен отговор с измененията за Гласуваме електронно, извинявайте.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 and then we leave. Next. Next. Uh, then we go to. Um, uh, do I have a list? I don't have the list. Yeah, yeah. We start uh, the vote on. Um, uh, Пристъпваме към гласуване по следващия текст Социален дъмпинг в Европейския съюз. Изменение първо е недопустимо. Преминаваме към 142 за, против, въздържали се, приема се. 143 за, против, въздържали се. Бих казала, че се отхвърля, но нека проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Един глас повече от НП. Сега вече няма проблем. Приема се с два гласа разлика. Компромисно. Изменение 145. 146 и 147. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно Б за, против, въздържали се, приема се. Компромисно БА за, против, въздържали се, приема се. Изменение 187 и 188 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромисно С. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно СА. За, против, въздържали се, приема се. Страница 11. Изменение 215 за, против, въздържали се, Нека проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 219 за, против, въздържали се. Електронна проверка и по това изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 220 за, против, въздържали се. Компромисно Д за, против, въздържали се, приема се. Изменение 232 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно ДА за, против, въздържали се, приема се. Изменение 234 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно и е за, против, въздържали се, приема се. Фем 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно F Изменение 245, 46 и 48 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромисно F за, против, въздържали се, приема се. Страница 18. Изменение 278 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 279 и 280 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромисно G за, против, въздържали се, приема се. Страница 20, изменение 293 284 до 89 за, против, въздържали се. Отхвърлят се компромисно хаш за, против, въздържали се, приема се. Страница 21, 307 за, против, въздържали се. Вероятно се приема. Ще проверим по изменение 307. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 310 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 313 за, против, за, против, Приема се. Изменение 315 и 316 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно и за, против, въздържали се, приема се. Компромисно J за, против, въздържали се, приема се. Страница 24. 346 и следващите за, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромисно К за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека проверим електронно. Ще проверим електронно, защото в залата имаше несигурност. Край на гласуването. Приема се. Добре, но не вдигахте достатъчно високо ръка. Изменение 358 за 358 и следващите за против, въздържали се, отхвърлят се. Компромисно Л за против, въздържали се, приема се. Страница 29. Компромисно ЛА за, против, въздържали се, приема се. Страница 31. Изменение 414 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 415 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по 415. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Page 32, amendment 420, those in... 420 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, нека проверим 420. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 423 за, против, въздържали се, отхвърля се, според мен. Не искате проверка, така ли? Добре, мисля, че всичко е ясно. 425 отпада, 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 425 и 6 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Тран 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Р. За. Против. Въздържали се. Приема се. Тран 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 444 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 21 за, против, въздържали се, приема се. Тран 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 462 за. Не, то отпада, казва председателката. 464 гласуваме, не и това отпада. 465-66 гласуваме ги заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 480 за, против, въздържали се, приема се. 481 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре да проверим 481. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Тран 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме веднага към страница 39. please. Заповядайте. Госпожо председател, една молба към вас. Наистина се справяте много добре, но явно всички разполагаме с различни списъци за гласуване. Когато казвате страница 39 или някоя друга страница, при нас това обикновено е друга страница. Малко е сложно. Yes, group... Разбирам, че всяка група има собствен списък. Аз гледах общия списък, но ще избягвам номерирането на страниците. Наистина може да е подвеждащо. Мисля, че стигнахме до Тран 16 и Тран 19. Гласуваме ги блок за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърлят, но нека проверим. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Очевидно сбърках, казва председателката, приема се. Изменение 400, 503, извинете, за, против, въздържали се, приема се. 504 за, против, въздържали се, Приема се. Да проверим 504. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Трън 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 507 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим 507. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Тран 26 за, против, въздържали се, приема се. Тран 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 523 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 524 за, против, въздържали се, приема се 525 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 525. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Всъщност се приема. 526 заедно с 7 заедно с 8, 9 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Компромис е СА за, против, въздържали се, приема се. Изменение 500 39, заедно с 540, 41, 42, 43, 4 и 5. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис ТА. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Т. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 564 за, против, въздържали се, приема се. 565 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се, поправя се председателката. Искате да проверим? Не. Компромис В за, против, въздържали се, приема се. Компромис ВА за, против, въздържали се, приема се. Тран не. Изменение 586 за, против, въздържали се, отхвърля се. 584 за, против, въздържали се, Трябва да го проверим. Не беше ясно. И тъй, моля гласувайте. Край на гласуването приема се. Компромис W за, против, въздържали се, приема се. Изменение 587, 89 и 90 заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис X за, против, въздържали се, приема се. ФАМ 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 604 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим, ако искате, изменение 604. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 607. За, против, въздържали се. Хайде отново за, против, въздържали се, приема се. 608 за, против, въздържали се. Да проверим 608. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 27 гласа за, 609 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 609. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис не е изменение 610 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Y за, против, въздържали се, приема се. Изменение 623 заедно с 4 и 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се компромис. Z. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 647 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим, ако искате. Изменение 647. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение 648, 9,50 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис АА за, против, въздържали се, приема се. 666 заедно с 7, 8, 9 и 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис ББ за, против, въздържали се, приема се. Компромис КА за, против, въздържали се, приема се. ФАМ 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис ЦЦ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 687 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре да проверим. 687. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се всъщност. Изменение 688 за, против, въздържали се, Струва ми се, че се отхвърля. Но нека проверим. 688. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Шестотин, осемдесет и 9, и едно, 2, 3, 4, 5 и 6. Всички заедно. За. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис ДД за, против, въздържали се, приема се. Изменение 701 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре да проверим. 701 за. А, моля, гласувайте, извинете. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 702. Разделно гласуване. Първа част. Целият текст без думите. In the Worker Mobility Package. Втората част е с тези думи. Гласуваме първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против против, въздържали се, отхвърля се. Uh, uh, Изменение 703 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Изменение 703. Моля, гласувайте. Край на гласуването всъщност се приема. Позовавания. Никой не иска думата. Добре, изменение 2 и 3. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 отпада. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. 7. Отпада. 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. 10. За. Против. Искате да проверим изменение 9. Добре, моля гласувайте.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 19 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се, според мен, но нека проверим. Изменение 23. Моля, гласувайте край на гласуването. Отхвърля се. Трам Ф. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Транев. Не беше много ясно. Стран F. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 24 за. Против, въздържали се, отх... приема се. Да проверим, ако искате, изменение 24, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против. Нека да проверим електронно, така е най-лесно. 27 изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис АЦ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АБ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФАМ Б за, против, въздържали се, приема се. Изменение 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 46 за, про... Изменение 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А е за, против, въздържали се, приема се. Фам Д за, против, въздържали се, приема се. Фам Е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 50, първа част, having regard, многоточие features – за против въздържали се приема се. Втора част с част многоточие транспорт за против въздържали се отхвърля се. Да проверим втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Всъщност се отхвърля. Тран А за против, въздържали се, приема се. Б. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 107 за, против, въздържали се. Да проверим. Изменение 107. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се. Трудно е да се каже. Да проверим отново 55. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис АГ за, против, въздържали се, приема се. Изменение не, всъщност, казва председателката, компромис минус А за, против, въздържали се, приема се. Изменение 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А, хаш, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 74 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим, ако искате 74-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 75 за, против, въздържали се. Не вижда много добре, казва председателката. Ще трябва да проверим. Всъщност трябва да проверим дали изменението вече не е прието или отпада. Заместник председателят ми обяснява, че с това изменение сме приключили. Изменение 76 за. Не, всъщност не гласуваме това изменение, казва председателката. 85 за. 85 заедно с 86 за. Против въздържали се. Нека проверим. Струва ми се, че се отхвърля, но да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис А и плюс а, за need a vacation. Eh, eh, eh, those in... И тъй и за, против, въздържали се, приема се. Изменение 89 и 90 заедно. За, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим, ако искате. 89 и 90. Моля, гласувайте. 89. Uh, uh, Отхвърля се. Компромис А, за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, Л за, против, въздържали се, приема се. Изменение 108 за, против, въздържали се, приема се. 110 с устно изменение от докладчика да се замести 0,6 с 0,7%. Първо гласуваме текста с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 111. Отново първо гласуваме с устното изменение на докладчика за против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, Д, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 122 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим? Моля, гласувайте 122. Край на гласуването. Приема се. 123 за. Против, въздържали се, приема се. 124 за. Против, въздържали се, приема се. Да проверим 124. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 126 за. Против, въздържали се, приема се. 128 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 129, не, 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим изменение 130. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. АК компромис за против, въздържали се, приема се. И с това стигаме до заключителното гласуване по целия проекто доклад с измененията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 37 гласа за, 7 против. Резултатът от поименното гласуване ще се прикрепи към доклада. Благодарим на докладчика, на всички докладчици в Сянка. Имаше 20 заседания с докладчиците в Сянка нещо, което е достойно за книгата на рекордите Гинес. We proceed now with the draft report by Mr. Krasnodebski, starting with the compromise. Доклада на господин Краснодемски, компромисно едно за, против, въздържани се, приема се. Изменение 55 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 56 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 57 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по 59. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 60 за, против, въздържани се, приема се. 61 отпада. Изменение 65 и 66 са оттеглени. Компромисно 2 за, против, въздържали се, приема се. Ще се върнем малко назад. Ще гласуваме по изменение 61. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 2. За, против, въздържани се, приема се. Компромисно 3 за, против, въздържани се, приема се. Изменение 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 86 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 24 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 103 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по 103. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 102 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 3 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 7 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 333 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 25 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 112 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 111 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 130 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 131 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 3 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 128 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 2 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 4 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 10 за, против, въздържали се, приема се. Реджи Реджи 9 за, против, Реджи 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 129. С устно изменение. Well, we have questions sometimes. Oral answer, we need that one. Uh, amendment requested. Устно изменение от социалистите и демократите за против, въздържали се, приема се. Компромисно 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно А за, против, въздържали се, приема се. Изменение 88 сусно изменение от господин Павел. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 91 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 145 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 146 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 148 също с устно изменение от социалистите и демократите за, против, въздържали се, приема се. Изменение 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 160 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 159 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 161 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 293 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 191 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 193 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 194 за, против, приема се. Изменение 196, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по втората част на 196. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение 197 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 206 и 207 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 208 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 209 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 210 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 212 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 211 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 14 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 26 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 256 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 248 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по 248. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 115 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 116 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 117 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 233 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 234 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 239 е оттеглено. Компромисно 16 за, против, въздържали се, приема се. 251 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 18 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 11 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 18 за, против, въздържали се, приема се. Реджи Реджи 19 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 352 за, против, въздържали се, приема се. Отпаднало е. Реджи 2 също. Изменение 263 за, против, въздържали се, вероятно се отхвърля. Нека проверим електронно. По 263. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 264 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 265 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 287 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 288 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 27 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 289 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 290 за, против, въздържали се. Трябва да проверим електронно. По 290. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 292 за, против, въздържали се. Приема се. Компромисно 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 304 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 305. Електронна проверка по 304. Моля, гласувайте. Крайна гласуването. Отхвърля се. Изменение 305 и 306. Кой е за? Против? Въздържали се? Трябва да проверим електронно по 305 и 306. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Изменение 307 за, против, въздържали се. Приема се. Компромисно 22 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 311 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 312 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 313 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 314 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 317 за, против, въздържали се. Трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването по 317. Един глас повече от социалистите. Отхвърля се. Продължаваме с компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 332 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 325 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 326 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 327 Изменение 334 за, против, въздържали се, приема се. Изменение Триста пет за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 336 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 337 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 338 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 339 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 340 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 341 за. Електронна проверка по 340. Моля гласувайте по 340. Край на гласуването. Да. Приема се. С 31 гласа за. 341. Гласуваме по 341 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 342 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 343 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 300 изменение 345. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 346. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 347. За, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по 347. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С 31 гласа против. Изменение 348. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 350. 350 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 351 за, против, въздържали се, вероятно се отхвърля. Предлагам да проверим електронно. Електронна проверка по 351. Край на гласуването. Отхвърля се. Бюджет 8. Отпада. Изменение 76. За. Против. Въздържали се. Нека гласуваме още веднъж. За. Против. Въздържали се. Приема се. Благодаря. Изменение 353 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 354 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по 355 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 357 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 357. Моля, гласувайте. Край на гласуването по 357. Отхвърля се. Позоваване. Точка от преамбюла А. Изменение 12. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим ли електронно по изменение 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С голямо мнозинство. Изменение 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. Бюджет С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 14. За. Против. Въздържали се.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 Електронна проверка по изменение 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 18. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 20. За. Против против, въздържали се, приема се. Изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 26 Сусно изменение за, против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 34 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 35 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 36 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 37 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет А за,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 Ще прикачим към протокола резултата от гласуването. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Благодаря. Добре гласувахме. Благодарим на докладчика, на докладчиците в сянка.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 Гласуваме предложението за решението на съвета с измененията и списък към протокола. Моля, гласувайте край на гласуването. 39 гласа за на 5 против. Преминаваме към гласуване на резолюцията за, против, въздържали се. Електронно трябва да се гласува. Моля, гласувайте край на гласуването. Отново списъкът ще бъде прикрепен към доклада. Нека поздравим госпожа докладчика и всички докладчици в сянка. We will now vote on, have a single vote uh, on the uh, SOGO report on the draft council. Преминаваме към гласуването на доклада в Шогор проекто решение на съвета, тристранната среща на върха. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 50 гласа за, 1 против. Чудесен резултат. Благодаря на всички, които работиха по този доклад.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 Изменение 16 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 20. За. Против въздържали се. Струва ми се, че се отхвърля, но трябва да проверим изменение 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се наистина. Компромис Д за, против въздържали се, приема се. Изменение 21 за, против въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се. Трябва да проверим изменение 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Виждате резултата. 23 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 24, първа част за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме и втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25 и 26 заедно за, против, въздържали се, може би се отхвърлят, но нека проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Компромис е за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре да проверим компромис Е. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, <laughs> That's secret information. But uh, I asked on amendment 28, those in favor. 28 за, против. Трябва да проверим. 28. Край на гласуването на изменение 28. Отхвърля се компания. Изменение 29 за, против, въздържали се. Да проверим. Изменение 29. Край на гласуването. Отхвърля се. 30. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Не виждам някой да възразява. Да проверим, ако желаете. Изменение 32. Разделно. Първа част. Добре, връщаме се на изменение 31, за да проверим 31. Сега гласуваме електронно изменение 31. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 32 на две части. Първа за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част следователно отпада. Изменение 33 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, Изменение 17 гласуваме, казва председателката. Месарик. We vote now on amendment 17 uh, of Mr. Metz. Изменение 17 на господин Мецелич. За, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим изменение 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 36 за, против, въздържали се, приема се. 37 се покрива от 36, следователно гласуваме 39 за, против, въздържали се. Да проверим. 39. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Ком... Изменение 48. За. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим, ако желаете. Изменение 48. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение 48. Отхвърля се компромис F. Sorry, amendment 40. No, it's, it's ah, okay. Okay, yeah. Compromise F, those... F. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате проверка на, измен... на компромис F. Добре, да направим проверка на компромис F. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 40 за. Против. Въздържали се. Приема се. 42 за против, въздържали се, приема се. Да проверим, ако искате, 42. And the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 41. Гласуваме 41 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим 41. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 43. За. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим. 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 40.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 Изменение 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис хаш за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим, ако желаете. Компромис хаш. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 да проверим. Изменение 60. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение 61. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 65. За. Против. Въздържали се. Приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се 62 за, против, въздържали се, приема се според мен, но нека проверим 62. Моля, гласувайте. Изменение 62. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 64 за, против, въздържали се, приема се. 66 за. Всъщност то отпада, казва председателката. Компромис и за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим компромис и. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 68. Моля, гласувайте.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 въздържали се, отхвърля се. Компромис Йота за, против, въздържали се, приема се. Добре да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 и 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис К за, против, въздържали се, приема се. Компромис К да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис ЕО. за против, въздържали се, приема се. Изменение 96 за против, въздържали се, отхвърля се. и две устно изменение на госпожа Требесиус за, против, въздържали се, отхвърля се, 93 за, против, въздържали се, отхвърля се, 94 устно изменение за, против, въздържали се, отхвърля се.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 докладчика. Госпожо председател, искам да кажа, че аз ще гласувам против становището. Добре, вземаме под внимание казаното от господин Силикиотис, но ще гласуваме проекто становището с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Резултатът от гласуването ще бъде вписан в протокола. Благодаря на докладчика. Благодаря на всички. Доста беше объркваща тази сесия на гласуване. Това показва, че всички имаме нужда от почивка. И тъй благодаря ви. Нека ви пожелая хубаво лято. Ще се видим на 31 август и 1 септември когато сме предвидили следващото си заседание. А сега продължаваме с